Okay, are you ready? I think as we can start. И тъй, ако нямате нищо против да започнем. Това е последното заседание на нашата комисия в рамките на този мандат. По дневния ред не виждам възражения, следователно можем да кажем, че дневния ред се приема. Нашето заседание може да бъде проследено по интернет. Освен това, днес ще има и снимачен екип, който върви с колегата Катайнен, така че може би по-късно ще влязат в залата. Искам да кажа добре дошли и на журналисти от Полша, може би и от други страни. Добре дошли на всички. Имаме осигурен конферентен превод на 16 езика. Има две точки, които са изключително интересни и много важни – първо ще размени мнения с директора по патентно право Хейли Пихлаяма от Европейското патентно ведомство. Тази госпожа ще ни запознае с патентно способността на растенията – Другата точка, която е също много важна, е актуализираната информация по търговските преговори в областта на хранително-вкусовата промишленост. Ще обсъдим и други въпроси от значение за политиката в областта на търговията. Господин Кларк е тук. Той ще представи тази точка, след което ще гласуваме. Ще гласуваме по доклада на госпожа Мюлер, финансиране, управление и мониторинг на ОСП. Предполагам, че гласуването ще започне малко преди 5 часа. И тъй още веднъж ви напомням, че това е последното ни заседание за този мандат. Започваме с патентно способността на растенията, точка представена от госпожа Пихлаяма. Има доста тревоги, свързани точно с тази тема. Това е свързано с решението на техническия апелативен състав на ЕПВ от декември 2018 година. За това ние сме поканили колегата Хуитема, както и директора на, по патентно право към ЕПВ, госпожа Пихлаяма. Ще има и размяна на мнения с нашите членове. Разбира се, дебата по патентоспособността на растенията върви години наред. Директивата 9844 предлага патентна защита за биотехнологичните изобретения, както и по Европейската патентна конвенция. Необходимо е пояснение. През 2015 година парламентът призова чрез резолюция за пояснение на патентно способността. В отговор на резолюцията комисията заяви, че намерението никога не е било да се издават патенти за продукти, които са свързани най-вече с биологични процеси. Всички членове на Европейското патентно ведомство подкрепиха това тълкуване и ЕПВ промени политиката си. Но техническия апелативен състав на ЕПВ отхвърли по-ранното решение на ведомството с аргумента, че Европейската патентна конвенция има примат над нормите за изпълнение. Следователно е възможно да се издават патенти за продукти, свързани с биологични процеси. Тази новина беше приета с разочарование от доста от заинтересованите групи тъй като и комисията, и парламента, и всички членове на ЕПВ бяха заявили, че това никога не е било намерението на законодателя. Ще чуем госпожа Пихлаяма, след което ще има време за въпроси и накрая за отговорите на госпожа Пихлаяма на направените коментари. Искам да кажа добре дошли и на представителите на комисията. Виждам, че има представители и от правителствени и неправителствени организации, на които също ще кажа добре дошли, добре дошли и на преводачите. Госпожо, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за доброто въведение към темата. Вие вече изложихте фактите. Почитаеми дами и господа, благодаря на вашата комисия за поканата към Европейското патентно ведомство. Ние сме тук, за да представим текущата информация по тази тема, а именно патентоспособност на растенията – Позволете ми да започна с обща информация за ЕПВ и статистика, след което вече ще се спра конкретно на последното решение на техническия апелативен състав. Ще опиша и следващите стъпки. Европейското патентно ведомство – Както бяхме обяснили преди три години, е патентното ведомство за Европа. Нашата задача е да подкрепяме иновациите, конкурентоспособността и економическия растеж в цяла Европа. Е, ние държим на високото качество и ефикасните услуги, които се предоставят съгласно Европейската патентна конвенция. Ние сме част от Европейската патентна организация. Европейското патентно ведомство е изпълнителния орган, който отговаря за проучването, оповестяването на заявки за патенти, както и производствата по възражение. Ние имаме специален апелативен състав. Членовете на апелативния състав са независими при вземането на решения. Европейското патентно ведомство, както и апелативния състав се управляват и на тях се управлява надзор от страна на държавите членки. Имаме административния съвет, който е съставен от представителите на 38-те договарящи страни. Те включват всички държави членки на Европейския съюз. През 2018 година сме получили над 170 000 заявки за патенти. От тях са издадени патенти по около 120 000 заявки. Когато говорим за растенията и иновациите при растенията, трябва да имаме предвид статистиката. Ако тръгнем от годината 95-та и проследим целия период до 2018 година имаме малко под 8000 заявки за трансгенните растения. Това са растения, които са генно модифицирани чрез техните гени. Получихме около 1000 заявки при конвенционалните растения, както и заявки по технологии за размножаване на растенията. При конвенционалните растения и технологиите за размножаване имаме заявки, свързани с растения, получени чрез биологични процеси или мутанти – получени чрез класическа мутация или чрез нови размножителни техники. Ако погледнете графиката от дясно, ще видите, че има около 15% свързани с изконно биологични процеси. Какви са резултатите? Пак говоря за този период от около 20 години. 35% от заявките са били възнаградени с патент. Това означава, че патентът е издаден, изменен или неизменен, тъй като много често заявката за патент се видоизменя в хода на производството. В тази област повечето заявки са били изменени, така че обхвата е стеснен. Ако разглеждаме конвенционалните растения и разножителните техники, там по-малко от една четвърт са получили патент. Още статистика ще ви предоставя по конвенционалните растения. Виждате, че при тях получилите патент са още по-малък дял, като патентът е издаден в тази област само за 2% от заявките – така както са били подадени, докато в 98% обхватът е стеснен. Както обясни господин Шикерски в началото, ние се водим от Европейската патентна конвенция и член 53 бе на тази конвенция, който отговаря на директивата за патентите. Имаме също така и правило 28 от регламента за прилагане. Направи се изменение, така че регламентът ясно да гласи, че европейските патенти не се издават за растения и животни, получени по пътя на изцяло биологични процеси. Също така в ЕПВ имаме тъй наречените насоки за проучване. Те предоставят информация и на обществеността и също така принципи за проучващите. През 2018 година насоките бяха пояснени като се добави изключването на патентоспособността на растения и животни, получени чрез изцяло биологични процеси. Така че в насоките от 2018 година имаме конкретен параграф, който гласи, че тогава, когато в заявката се посочва технически получен мутант – заявката трябва да съдържа изричен текст, който изключва патентната закрила за растението, получено чрез изцяло биологичен процес. Това е практиката на ведомството и по-настоящем. Тя отговаря на директивата за биотехнологиите – както е отбелязано и в съобщението на комисията от 2016 година. Много от държавите членки в своето национално законодателство са въвели принцип, който отговаря изрично на решението на комисията от 2016 година. През декември 2018 година Сърбия беше последната от договарящите държави, която направи такава промяна в законодателството си. Има много други, които също съдържат това изрично изключение. Например, Белгия, Полша, Португалия – и Хърватия по-настоящем работят по включването на това изключение. През декември 2018 година се проведе производството пред един от техническите апелативни състави, който реши, че норма 28, която изключва растенията по изцяло биологичен път – противоречи на член 53 Б от Европейската патентна конвенция. Този член получи тълкование от апелативния състав в решение Г212, като се реши, че конвенцията има примат. Това беше в отговор на преразгледаното решение за отказване на патент въз основа на правило 28.2. Мотивите са следните. Документът на комисията няма правна тежест. Следователно, правило 28, което влиза в конфликт с Европейската конвенция и предходното решение на апелативния състав не може да бъде приложено. Следователно, няма обосновка за препращане към разширения апелативен състав за вземане на ново решение. В момента имаме 19 висящи обжалвания. Те са по решение на Европейското патентно ведомство – решения за отказ на издаване на патент или отнемане на патент. Възоснова основа на правило 28. Тези 19 обжалвания, както виждате от списъка, се разглеждат от същия технически апелативен състав. В Европейското патентно ведомство имаме също така 250 случая, които са на етап проучване. Нашите проучвателни отдели работят съгласно норма 250, както и насоките. Затова и възниква въпроса за патентно способността – и за това дали отказът ще се основава на правило 28. Ако това се случи така, сигурно ще последва обжалване пред същия технически апелативен състав. Това се отнася и до възраженията и производствата по възражения, които са висящи. Трябва да кажа, че председателя на ЕПВ миналия петък внесе препращане към разширения апелативен състав. Целта е от този разширен апелативен състав да се получи становище за патентоспособността на растенията, получени чрез основно биологични процеси. Също така да се получи становище по основния правен въпрос, за да видим доколко документът на комисията и правил 28 отговаря на намерението на законодателя и също така отговаря на последното становище на апелативния състав. Трябва да се знае коя е правната норма, която трябва да се прилага. ЕПВ в момента ще спре производството когато възниква този въпрос до вземане на решение от страна на разширения апелативен състав. Разбира се, има възможности за допълнителни действия от страна на заинтересованите групи. Когато е отправено запитване към разширения апелативен състав на ЕПВ, всяка трета страна – може да внесе наблюденията и наречения амикоскурия или приятел на съда по съответното производство. Също така, когато има обжалване пред технически апелативен състав, всяка трета страна, която е заинтересована, може да внесе наблюдение относно патентно способността на разглеждания субект. Председателят на ЕПВ също може да внесе такива наблюдения и сигурно възнамерява да го направи, тъй като за ЕПВ по-настоящем най-важното е да се възстанови правната сигурност в полза на тези, които използват системата, а и на широката общественост. С това моята презентация приключва. На екрана виждате и съобщението на ЕПВ след заседанието на административния съвет. Много ви благодаря за интереса към темата. Готова съм да отговоря на въпросите ви. Е Много ви благодаря, госпожо директор. Сега преди да дам думата на колегите за, за въпроси, бих искал да приветствам с добре дошъл. Добре дошли гостите ни. Придружавани от госпожа Гланек. Радваме се, че сте днес сред нас. Както вече казах, днешното заседание е необичайно, защото на него ще обсъдим много важни теми по същество, но и тъй като това е последното редовно заседание на нашата парламентарна комисия през настоящият мандат. А сега, както вече казах, е моментът за въпроси от страна на колеги. Започваме с господин Хойтема. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че има представител на Европейското патентно водемство пред Комисията за земеделие на Европейския парламент. Темата за патентно способността на растенията много ни вълнува, защото като се опасяваме от създаването на монополи в областта. Както си спомняте, през 2015 година приехме резолюция с много голямо мнозинство, почти с единодушие. Държавите членки също ни подкрепиха. Нашата позиция е, че не бива да се издават патенти за продукти, които а, са произведени с биологични по своята същност процеси на производство, съгласно определението на Европейската патентна конвенция. ЕПВ също беше съгласна с тази наша принципна позиция, но остана с впечатлението, че от правна гледна точка има доста голяма несигурност. Доколкото разбирам, в петък председателят на ЕПВ е изпратил писмо към разширеният апелативен състав с въпрос колко време ще им трябва за да излезат с решение, тъй като в момента има много голяма несигурност за растениовъдите и те имат нужда от правна сигурност възможно най-скоро. Така че първият въпрос е кога може да се, да се очаква отново да имаме правна сигурност по въпроса. Вторият ми въпрос е относно член 53 под точка Б на Европейската патентна конвенция, дали има възможност той да бъде изменен и съответно приспособен към нуждите ни, като въпросът ми е по-скоро към Европейската комисия. Конкретно смятате ли да включите при разглеждането на, този, на тази разпоредба в дневния си ред след изборите? И вторият ми въпрос какъв е резервният ви план, ако Европейското патентно ведомство не се съгласи с вашата позиция? Т.е. дали ще предложите нова версия на тази разпоредба, за да може да отговаря в по-голяма степен на нуждите за правна сигурност. Господин Хойслинг, благодаря ви за днешните разисквания. Както каза вече господин Хуй тема, Европейският парламент излезе с две резолюции по темата. Бях сред са авторите на първата от 2012. Тогава ясно заявихме, че не следва да се издават патенти за растения или животни, придобити от биологични по своята същност процеси. Очудва ни това, че не се е прилага от тогава насам този принцип. На същата позиция и комисията. Постоянно се поставя този принцип под въпрос. Намират се все нови и нови аргументи за това. Чудя се дали не се преследва някаква стратегия за патентоването на продукти и растения, животни и растения, срещу които има политическа съпротива, както и съпротива от страна на широката общественост. На всеки две години се обсъждат такива възможности. Стига се до абсурдна ситуация. Не се патентоват процедури по селекция, но се патентоват продуктите, които са резултат от тези процеси нещо абсолютно нежелателно. Така че най-накрая трябва да има яснота по този въпрос. За пореден път ние като политици не следва да заявяваме, че не бива да се издават подобни патенти. Наистина не мога да си обясня защо постоянно пренебрегвате волята на мнозинството на политическо ниво. В началото упоменахте конвенционални растения, придобити чрез метода CRISPR, но тук не става дума за конвенционален метод. Съгласно решението на Европейския съд, това е метод за генетично е, модифициране. Така че искам да знам какво е мнението ви по въпроса и по колко заявки за патентоване на продукти с този метод се работи в момента. Госпожа Шрайер. Благодаря ви, господин председател. И аз много се радвам, че обсъждаме тази тема на последното ни заседание за днешния, за настоящия мандат подобно на колегата Хойтема, мога да ви уверя, че темата вълнува много от нашите граждани и от нашите земеделски производители. През 2015 година ясно заявихме, че растителните продукти не бива да се подлагат на пантети, което много ясно заявихме. Създава се обаче проблем с норма 28 8 Очевидно е, че тя беше резултат на натиска на мултинационалните компании. Така че се питам защо изобщо беше отнесена жалбата към техническият апелативен състав, а не направо към разширения апелативен състав, предвид колко е важна темата. Фактът, че беше взето решението на толкова на по-низко равнище, означава, че се забавя възможността за изясняване на норма 28.2 и позицията на Европейската комисия. Позицията на Европейската комисия в това отношение е напълно и ясна. Европейската комисия ясно заяви, че в директива 98 на колон 44 нито в един момент състав парламента и съвета не са имали намерение да се патентоват а, а, растения и очевидно, че сега е настъпил момента да изчакаме резултатите от производството в разширенията апелативен състав. Така че трябва да обсъдим изключенията, предвидени в директивата за, биотехно, за биотехнологиите и трябва също така явно да заявим, че нашата позиция е непроменена. Това е много важно за производителите в а, Нидерландия и бих искала, например, си попитна кога очакваме решението на разширеният апелативен състав. Първият ми въпрос, кога ще имаме правна сигурност? И вторият въпрос, как точно тече производството и как парламентът може да а, изкаже своята позиция? И на трето място, по въпроса за новите патенти. Споменахте, че може би ще има промяна. Може да ли ни кажете малко повече по този въпрос? Колегата Сан... Шантос. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também à interveniente. Eu tenho uma pergunta muito, muito simples. Благодаря. Благодаря и на госпожа Пихлаяма. Имам един съвсем прост въпрос. Изключването от патентоспособност за растения, придобити от биологични по своя характер процеси, как е уреден този въпрос в САЩ, в Китай, що се отнася до сълскостопанските продукти? Тези държави същите стандарти ли спазват? Отскоро съм тук, затова би ми се искало да направите сравнение с системите, приложими в други страни. Какви са силните и слабите страни на европейската система спрямо системите на други държави? Госпожа Хойбуш, благодаря. Очуди ме до някъде нещо, което казахте, а именно, че Европейското патентно ведомство е независим орган. То зависи в съществуването си от издаването на патенти, така че има явно известна зависимост от заявителите. Говорихте освен това за интересите на ползвателите на Европейската патентна система и едва след това упоменахте интересите на широката общественост. През изминалите години тя като че ли се пренебрегва, според мен. Има забрана за патентоването на продукти, придобити чрез генно модифициране – и по конвенционален път, но въпреки това издавате патенти за милиони сортове лук, домати и други придобити именно по този път. Колегата Хойслинг вече каза, че има и още нещо странно, а именно, че патентовате продуктите, но не и методите, по които те са придобити. А в случая става дума за изобретения. И всичко това не отговаря на желанията на обществеността. Човек остава с впечатлението, че лавирате, за да не вземете предвид волята на мнозинството на политическо ниво, за да не вземете предвид и волята на широката общественост. Освен това, говорихте и за трети страни, за това, че и те могат да внесат становище когато се сезира апелативният състав. Бихте ли казали какви са сроковете за това? Това би било много важно. Пан посел Агню. Господин Агню, благодаря ви. Интересно ми стана, че 38 държави участват в целият процес, т.е. очевидно надхвърля Европейския съюз и ние от Бъдното Красо можем да участваме в този процес след Брексит, без да ни обвиняват, че ако напуснем да Европейски съюз, че значи няма да може да се възползваме от това или друго. Но това е друг въпрос. Всъщност тук говорим за понятието право на интелектуална собственост човек изобретява нещо и иска да бъде възнаграден за своето изобретение. И трябва да намерим доброто равновесие. Много е лесно да се е, говори с емоции, да се каже, о, ма, така ще дадем монопол на големите корпорации. Да, може би това е вярно, но мога да ви кажа, че цял живот съм се занимавала с селскостопанство и мога да ви кажа какви невероятни, прекрасни постижения са постигнати в областта на селекцията на растения, благодарение на патенти като Например, захарната тръстика. Аз си спомням, че като бях момче, като посетят захарна тръстика, поникват 3-4 растения, от които само една ви върши работа, което много намалява рентабилността. И благодарение на селекцията този проблем беше разрешен, който направи сорта много по-популярен сред производителите. И рекордите се отруиха от момчешките ми години. И това беше възможно благодарение на защитата на, правото в интелектуална собственост. Нека да дадем за пример и зелените култури. Като бях малък, винаги бяхме, се сблъскахме с проблемите, от, свързани с а, фактът, че растенията остават полегнали след като ги навали изобилен дъжд, което прави много трудно събирането на рекордата с компайни. Има и други проблеми, свързани с замръзването на почвата, например. И а, фактът, че а, зърнените продукти, че се губи част от а, последните зърна по този начин. Така че и производството на зърнени храни се увеличи значително благодарение на патентите. По картофите е, имаше едно много тежко заболяване, което водеше до загуба на до 80% от е, е, посевите. Беше намерено решение, което беше определено като генно модифициран а, измяна. По този начин те бяха замразени, но аз видях тези картофи, които са били генно модифицирани, които са напълно безопасни за здравето. Така че трябва да използваме този вид технология. Унези, които се опитват да пуснат подобни продукти на пазара, трябва да получат дължното, дължащо, както им се дължи. Да, въпросът ми е колко горе да острова един... Колко време трябва да си вземат ни патенти, колко горе да острова, той? Благодаря ви. Госпожа Катайнин има думата. Kiitoksia. Kiitoksia Heli Pihlajamaalle hyvästä alustuksesta. Mitä väl... Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вас, госпожо Пихлаяма. Съжалявам, че не можах да чуя началото на изказването ви, но това, което чух, ми се стори много интересно. Въпросът за патентно способността ни вълнува вече от доста време и сме добре запознати с него. Днес, както знаем, има нови технологии, които дават нови възможности. Намираме се ние в ново за нас положение и затова би било добре да чуем ясно каква е позицията на Европейската комисия за възможните варианти тук нататък. Ако се стигне до много тежка административна процедура, дали може да се предвиди изключение за МСП? Дали не би трябвало да се съсредоточим върху големите компании? Но в крайна сметка това няма ли да доведе до монопол на големите мултинационални компании и да доведе в крайна сметка до намаляване на разнообразието на растителните сортове. С това според мен не би било желателно. Друг въпрос, който си задавам, е свързан с хранителната продоволственост и безопасността на хранителните продукти. Днес има много обещаващи научно-изследователски програми, и смятам, че трябва да се отвоят средствата за тези програми през, следващия следващият програмен период. Мерси, monsieur ле президент. Мадам, je vous remercie pour votre... Госпожа Моран, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви и на вас за изслужението, но с вашето изказване за пореден път се убедихме, че Европейският патентно ведомство е изпаднало в много тежко правно затруднение по отношение на патентоването на растения, произведени с биологични по своята същност процеси. През 2017 година ви предвидихте промяна в нормите си, за да се изключат от патентно способността. Растенията, произведени с биологични по своята същност процеси. Е, така че се присъединявам към призива отправен към Европейската комисия. Моля ви да се придържате към националните компетентности относно директива 98 на кола на 44 относно закрилата на биотехнологичните изобретения, която предвижда забрана за патентоване на растителни продукти, особено когато те са произведени с биологични по своята същност процеси. Нека просто се върнем към тази правна немота към международното законодателство, тъй като а, прекомерното патентоване а, усложнява процесът на селекция, защото когато няма патенти, всеки един занимаващ се селекция на растения има достъп до всички научни да, ни дава възможност също така на всички производители да използват своите собствени семена по всеки начин, на който на тях им се стори уместен, както и да ги смесват с други, които те самите не са произвели. ако се стигне до а, злоупотреба с а, употребите на патенти няколко големи мултинационални компании ще е, имат монопол върху е, пазара и ще е, се съсредоточат върху няколко растителни продукта, които ще им носят на тях печалби, вместо да мислят, мислят за общото благо. Благодаря ви. С това изчерпахме списъка на колегите, които поискаха да взема думата. А, извинете, забравя, господин Никълсън tell Patrick to keep a better eye up there. Uh, to notice. Благодаря ви. Ще помоля Патрик малко повече да внимава кой иска думата. Бих искала да благодаря на директора на Европейското патентно ведомство за това, че участва в днешният дебат с Комисията по земеделие. Смятам, че всички трябва да работим за постигането на общи цели и да гарантираме, че не се издават патенти на зарастителни сортове. Това е много важно за бъдещето на производството на храни и както вече казаха всички колеги преди мен, Европейската Европейския парламент излезе с ясна позиция. Европейската комисия ясно заяви своето тълкуване, доколкото разбираме Европейското патентно ведомство е променило своята правилник за дейността и се надявахме, че с това ще се разреши проблема, но очевидно има пропуск в веригата, която тук ще описнах. Доколкото разбирам, е, председателят на Европейското патентно ведомство е изпратил писмо до разширения пелотима състав. Може ли да кажете кога този разширен пелотима състав състав ще излезе с решение и ако трябва да се реформира самият, а, а, самото ЕПВ, как може точно да се случи това възможно най-бързо. В заключение бих искала да подчертая, че според мен е в интерес на всички ни, нашите растениовъди, да имат възможност да работя при пълна правна сигурност и надявам, че следващият Европейски парламент и следващата комисия по земеделие ще се заемат сериозно с въпроса. Вече 30 години бях член на тази комисия. Предполагам, че за последния път изказвам в тази комисия, затова бих искал да благодаря на преводачите и на всички останали служители, които ми помогнаха да представлявам избирателния си регион в Северна Ирландия. Подобно на господин Агню, и аз идвам от Обединеното кралство и не знаем какво ни очаква, макар че аз гледам малко по-различно на тези събития от господин Агню, най-вероятно. Не знам дали ще сме изобщо в Страсбург едната седмица, за да вземем участие в гласуването, но желая всичко най-хубаво на... и още веднъж благодаря на всички, които ми помогнаха да си по време на мандата. My bardzo dziękujemy. Wyrazem tych podziękowań były także. Председателят, благодаря ви. Оценяваме изразената от вас благодарност. Няма да правя коментари по актуални събития. Имаше въпроси отправени към комисията, например въпросът на господин Хуитема. Отбеляза ли си го представителят на комисията? Чудесно, имате думата за отговор. Благодаря, господин председател. Представлявам ГД Вътрешен пазар. Сред мен са и колеги от ГД Здравеопазване – в отговор на казаното от господин Хуйтема, вече от няколко години в тясно сътрудничество работим с него по това досие. През 2015 Европейският парламент излезе с резолюция, която бе и в основата на по-нататъчната работа на комисията. В резултат от тази своя работа публикувахме и известието си 11 месеца по-късно. В известието изразяваме позиция, която е напълно в съзвучие с изразената от вас в резолюцията ви, както и с позицията на комисията ви по селско стопанство. Тази наша позиция бе потвърдена и от съвета на министрите няколко месеца по-късно залегна и във важното решение на ниво административен съвет на ЕПВ. И преди промяната, преди два месеца, мислихме, че вече сме приключили по този въпрос. Оказва се, че не сме. В средата на миналия месец комисията излезе със становище пред съвета на ресорните министри. Според нас позицията и на трите институции е правилната. Според нас няма необходимост да се преразглежда известието ни от ноември 2016. Изразената там позиция е правилната. Тя се споделя от съзаконодателите. Споделя се и от мнозинството от договарящите страни на ниво ЕПВ. Това стана ясно на заседанието на Административния съвет на ведомството миналата седмица. Напълно подкрепяме председателя на ведомството в решението му да сезира разширения апелативен състав да се надяваме, че това ще залегне в основата на друго решение на ниво структури на ЕПВ. В отговор на въпроса на господин Хуитема, постоянно отблизо следим въпроса. Ще продължим да го правим и след европейските избори. Ще го направи бъдещата комисия ако сезирането на разширения апелативен състав не доведе до удовлетворяващ изход, то ще си сътрудничим тясно с колегите в Европейското патентно ведомство, за да видим какви ще са възможностите в рамките на ведомството за решаването на проблема. Нека се възползвам от възможността да отговоря и на втория въпрос на господин Хуитема – той попита дали ще преразгледаме директивата. В известен смисъл това ни напомня за положението през 2015 година. Тогава смятахме, че преразглеждането на директивата за биотехнологиите е прекалено дълъг процес а и Европейският съюз даде своя отговор междувременно. Според нас не би било необходимо да се преразглежда директивата. Не би било необходимо, тъй като законодателят е изяснил какви са намеренията му, приемайки я. Това негово тълкуване сега трябва да бъде взето предвид на оперативно ниво, на ниво ЕПВ. И мисля, че това и прави ведомството в момента. То прави всичко възможно, за да реши проблема. В отговор на вашия въпрос мога да кажа, че според нас не е необходимо да се преразглежда директивата. С удоволствие ще отговоря и на други въпроси по-нататък. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря. Обръщам се към госпожа Пихлаяма. Имате думата за отговор на въпросите. Благодаря ви за проявения интерес и за всички въпроси. Ще се опитам да групирам въпросите ви. Така се надявам, че ще придобиете по-пълна представа. ЕПВ не е независим орган. Обвързани сме от Европейската патентна конвенция, от насоките и от правилата за прилагането. И независими са при вземането на решения, обаче апелативните ни състави. Господин Агню зададе въпрос за това каква е процедурата по колко трае процедурата по издаване на патент и каква е цената й. Таксите са в размер до около 5000 евро. Това е общата сума, която се заплаща в рамките на цялата процедура. Към тази сума могат да се добавят и разходите по апелативното производство. А обикновено патентите се прилагат за срок от 12 години. Това е обвързано с условието на известен период от време, на всеки 4 години, да се заплащат такси за подновяване. Апелативните ни състави са независими при вземането на решение. Те се водят само от Европейската патентна конвенция, не от правилата за прилагането, нито от насоките. Това е разликата между тези състави и Европейското патентно ведомство защо е бил сезиран в случая техническият апелативен състав, а не разширеният апелативен състав. Това е закрепено в Европейската патентна конвенция. Съгласно конвенцията, техническият апелативен състав отговаря за разглеждането на обжалвания по решения по възражения. Техническият апелативен състав пък от своя страна има възможност да сезира разширения апелативен състав, така както Национален съд може да сезира Съда на Европейския съюз. В случая обаче техническият апелативен състав не е счел това за необходимо, тъй като се основавал на становището на разширения апелативен състав от 2015. Не е бил в случая на мнение, че са настъпили някакви промени междувременно. Бе зададени въпрос за спирането на висящи производства на ниво ЕПВ. Попитахте също така колко време ще е необходимо на разширения апелативен състав да вземе решение. Сега след като бе сезиран от председателя на ведомството, а не от техническия апелативен състав спирането на производствата. Много скоро ще бъде оповестено на страницата ни в интернет. Така всички тези заявители, които са страни по висящи производства, ще са информирани, че производствата са спрени и че няма да се издадат патенти, докато няма правна сигурност за растенията, получени от биологични по своята същност процеси. Към момента не издаваме такива патенти, тъй като е в сила правило за прилагане 28 и се водим от инструкциите в насоките. Разширеният апелативен състав в близкото минало работеше, приключваше процедурите в рамките на 20 до 21 месеца. Той е независим при вземането на решения. Т.е. председателят на Европейското патентно ведомство няма никаква възможност да въздейства върху работата на разширения апелативен състав. Да се надяваме, че разширеният апелативен състав ще отчете необходимостта от спешно вземане на решение с цел правна сигурност. по казаното от господин Агню, който упомена, че в тази област има и иновации, изобретения. Така че трябва да има баланс. Трябва да има баланс между биологичните по своята същност процеси и изключването от патентоспособност на продуктите от такива процеси и технологичното новаторство. Във връзка с това следим отблизо съдебната практика на Европейския съд по отношение на генните технологии и генното модифициране. Бяха зададени въпроси за растителните сортове, за породите животни и специалната закрила, която им се предоставя и връзката с патентната система. Растителните сортове не могат да се патентоват. В миналото преди 4 години установихме много тясно сътрудничество с службата на общността за растителните сортове. Така Проверяващите от наша страна имат точна информация. С точна информация разполага и службата. Така се избягват при покривания. Какво прави ведомството в момента? Използваме базата данни на службата за растителните сортове. Тази информация е включена в нашата база данни. Така нашите проверяващи знаят какво е било свършено от службата до момента. И това се взема предвид при разглеждането на патентни заявки. Попитахте дали парламентът може да предприеме нещо и какво да е то. Нека ви припомня, че казах, че има възможност трети страни да внесат коментари. Има възможност да се приложи системата Амикос Курие. Коментарите на трети страни относно патентоспособността могат да бъдат внесени на всеки един етап от процедурата, докато производството все още е висящо. Тези коментари могат да се отнасят не само до патентоспособността, а може да се отнасят и до фактите и обстоятелствата. А системата Amicus Curie на ниво разширен апелативен състав, докато там все още се води производството. Това е възможно докато се уточни съставът на разширения апелативен състав. Той ще включва и национални съди. Ще се публикува съобщение от състава на сайта ни и ще има около 6-месечен срок за внасянето на такива коментари. Не знам точно какъв ще е графикът за производството на ниво разширен апелативен състав, но бих казала, че ще има време, ако не до края на годината, то поне някъде до края на годината. Това ще е срокът за внасянето на коментари в разширения апелативен състав. При всички положения реакциите и действията на заинтересовани страни ще са от полза за разширения апелативен състав при вземането на окончателното решение. Има въпрос от госпожа Шрайер. Благодаря, господин председател. Става дума за нещо, за което говорим вече от години. Казахте края на следващата година ли? А не, края на тази година. Не съм ви разбрала правилно, извинявайте. Имам и още един въпрос. Казахте, че работите по въпроса вече от година, като че ли Техническият ви апелативен състав разполага с доста правомощия. Кои са неговите членове? Комисията като че ли е много положително настроена, всички останали също, но стигнало се до проблеми на ниво технически апелативен състав, така че бихте ли казала кой членува в него? Госпожа Хойбуш, попитах какви са сроковете за внасянето на коментари от страна на заинтересованите страни. Председателят, господин Хойслинг, съвсем накратко ще повторя въпроса си. Направих коментари за Криспър, но вие свързахте тези мои коментари с ам, друга тема. Казах, че Криспър всъщност е пример за генна технология. Имате думата за отговор. Първо за сроковете по висящите апелативни производства коментарите могат да бъдат внесени по тях веднага и колкото по-скоро, според мен, толкова по-добре, тъй като не знам колко време тези производства ще са все още висящи на ниво технически апелативен състав. Този състав ще приема коментари от трети страни, докато производството е все още висящо, т.е. преди да е взело окончателното си решение. Ако правилно съм разбрала въпроса за разширения състав и техническия състав, то мога да кажа следното. Разширеният състав е последната тълкователна инстанция, когато останалите състави се разминават в тълкуването си на законодателството или когато техническият състав не знае как да го приложи. Тези състави могат в такъв случай да сезират разширения апелативен състав. в случая са взели решение да не го правят, така че сега техническият апелативен състав се сезира от председателя на ведомството. По конкретния случай техническият апелативен състав се състои от трима членове, двама експерти и един юрист – това са хора от договарящите ни страни, които са членували в различни международни организации, те взеха решението по конкретния случай. В случая съставът се състоеше от двама експерти и трима юристи. Единият от тях е председател на състава, който ще вземе решение по апелативните производства. Този състав се състои от трима души. По въпроса ви за Криспра – Става дума за технически методи на селекция. Аз ги поставих на едно ниво с конвенционалните растения. Защо? Защото в момента някои растения се създават по метода Крис-Кас, но в тези случаи са уместни и други критерии за патентоспособност – защото ако сравним растение с кристка с друго растение, то ще видим, че не е изпълнено едно от изискванията, а именно да има нововъведение. Изпълнени са други критерии за патентоспособност. по въпроса за ситуацията в САЩ и Китай – аз представлявам Европейското патентно ведомство, така че не мога да направя към момента сравнителен анализ. W tej и jesteśmy по въпобеджи пани директор относния питани. Благодаря. И тъй. Чухме въпросите, чухме отговорите. Много благодаря за това, че дойдохте при нас. Няма никакво съмнение, че и в бъдещия мандат членовете ще се върнат на тази толкова важна страна на патентите. Благодаря ви, госпожо Пихлаяма. Няма повече да разискваме тази точка. Преминаваме към следващата. Ще поканя господин Кларк.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 Благодаря ви. Втората съдържателна точка е представенето по текущите търговски споразумения и въпросите свързани с тях. Мисля, че това е една доста интересна ситуация, защото ние чухме предходното представене, след това ще гласуваме но Включихме тази тема, защото тя е свързана с ОСП и със сигурност е много важна за благоденствието на европейските селски стопани. Вие знаете, че по време на нашия мандат ние неведнъж сме разглеждали и външните фактори, както и тяхното влияние върху селско-стопанската дейност и живота на фермерите – тяхното отражение върху потребителите. Говорили сме за това какво е въздействието на новите методи върху пазарите. За това и поканихме господин Джон Кларк, който отговаря по международните търговски въпроси в Генерална дирекция селско стопанство към комисията. Той ще направи един преглед на тези теми, като ще го помоля да ни предостави най-актуалната информация по текущите преговори с Меркосур, Австралия, Нова Зеландия. Ще говорим също така и за пазарите на САЩ и тези много деликатни преговори с страната. За нас ще бъде интересно да чуем каква е вашата оценка. Той е, był podnoszony przez wielu posłów, w tym także przeze mnie. Има и още един много важен въпрос. Доста членове поискаха да го разгледаме а именно какви ще са последиците и какви са и подробностите по преговорите с Украина. Има някои трудности в търговията между Украина и Европейския съюз, свързани най-вече с тарифните квоти за пилешките гърди. До някъде можем да кажем, че имаше едно подвеждане на европейските пазари за този продукт. Тъй като определено птиче месо беше пробутвано като пилешки гърди, а всъщност то беше месо отрязано от крилцата – и по този начин на европейския пазар влязоха продукти с грешно етикетиране. Разбира се, това имаше своето отражение върху птицевъдите в Европейския съюз, техните интереси също така. Има и някои други въпроси. Те са свързани с страните в Африка под Сахара. Ще говорим и за Марокко, и за географските указания. Нашите испански колеги, от друга страна, повдигнаха темата за вноса на чесън от Бразилия. Така че, наистина, доста голям набор от въпроси. Всички те са важни и на хоризонта се задава и Брекзит. Няма никакво съмнение, че ние всички бихме искали да разберем какво мислите вие за отражението на Брекзит върху селското стопанство. Господин Сканал, вашия колега от комисията, също присъства в залата. Но вие, господин Кларк, не веднъж сте бил при нас, така че със сигурност знаете най-добре откъде да започнете. Това бяха моите уводни думи, но аз нямам никакво съмнение, че вие дори знаете какви е, въпроси ще ви бъдат зададени. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Не мога да претендирам да знам какви ще са въпросите преди да са зададени, но се надявам да знам отговорите. Нека кажа, че аз изготвих е, една презентация за работата през последните пет години. Ще говоря и за очакванията за следващите няколко години. Но, разбира се, председателят иска една по-конкретна презентация по съответните търговски преговори. Вие може да намерите моята презентация, така или иначе. Но преди да премина към спецификата, за която стана дума, може би трябва да кажа, за протокола, че износа на хранително-вкусови продукти се отвоиха през последните 10 години се отвои. Ние сме най-големия износител с 137 милиарда износ 2018 година. До тук имаме вече над 20 милиарда този вид продукти са съществен дял и от националната продукция, като този дял се удвои от 6 до 12%. 2018-2019 година също беше много успешен период. До края на март ако правим сравнение с предходната година, имаме увеличение с 10% на нашия износ. Какви са причините е, за това добро търговско представене? Бих казал, че реформите направиха нашия отрасъл по-конкурентен на световните пазари. На второ място Световното търсене продължава да се увеличава, особено в САЩ, Китай и възникващите пазари в Азия и все повече на юг от Сахара. Въпросът за нашите производители е доколко Европа ще може да се възползва от това все по-голямо търсене и дали няма да отстъпи пред Бразилия, Аржентина и други големи участници. На трето място все повече се търсят безопасни продукти с високо качество, такива каквито произвеждаме в Европа. Потребителите обичат географските указания, искат да знаят къде се произвежда продукта, обичат проследяемостта, обичат лозунга от обора до масата. Нашата търговска политика също така помага, тъй като ние имаме различни инициативи за утвърждаване. Използваме и тарифните и нетарифни бариери. Разбира се, тук трябва да се работи още много. През последните пет години напълно отпаднаха експортните субсидии в Европа. Сключихме също така обхватни споразумения с Андите, Канада, Мексико, Украина, Корея, Виетнам и наскоро Япония. Договаряме с още няколко страни, на които ще се спра по-късно. Имаме и много тесни отношения с Африка под Сахара, мерки за сътрудничество, за да има двупосочна търговия и да се помага също така на хранително-вкусовите предприятия в Африка те имат много важно бъдеще. Сега, господин председател, по конкретните теми, които сам споменахте. На първо място Меркосур. Мога само да кажа, че тук напредъкът е бавено сигурен. Новото бразилско правителство се държи по-конструктивно от предходното през следващите няколко месеца и е следващия кръг – преговори, но нека ви предупредя, има някои важни празнини в тези преговори и те включват и селското стопанство. Меркосур все още не са отправили достатъчно добри оферти към нас, най-вече за защита на географските указания, млечния сектор, зехтина. Трудно е да се каже дали тези преговори ще приключат много скоро, но Европейския съюз иска да има балансирано обхватно споразумение с този много важен партньор. На второ място е Австралия. Току-що приключихме третия кръг преговори. Не може още да се говори за достъп до пазара, защото Австралия не е откликнала по ключовата за нас тема географски указания – ще видим как ще се променят нагласите след изборите в Австралия през май. Мога да ви уверя, че се разбират много добре деликатните теми в Европа, особено при говеждото, захарта, овчето месо и ориза. На трето място Нова Зеландия. Тук преговорите е, се развиват много бързо. Нова Зеландия е изключително гъвкав партньор. Имаме списък с географски указания за това и разменихме оферти преди няколко седмици за достъп до пазара, но тези оферти не включват сектори като говеждото месо, млекопроизводителния сектор или овчето месо, тъй като те са особено чувствителни. На четвърто място отношенията с САЩ. Както знаете, господин председател, мандатът за преговори с САЩ се финализира тази седмица в съвета и всъщност включва два мандата. Единият е за взаимното признаване на тестовете и удостоверенията, и вторият мандат е за споразумение с САЩ по премахването на тарифите за индустриалните, подчертавам, индустриалните продукти. Селското стопанство е изрично е изключено от този мандат. Миналото лято Юнкер и Тръмп се договориха този отрасъл да бъде изключен при бъдещите тарифни споразумения. Има отделни преговори с САЩ по прословутото говеждо месо без хормони. като става дума за квотата от 45 000 тона говеждо и разпределение в рамките на тази квота. Необходимо е да получим съгласие, за да можем да изпълним своите задължения по СТО. В противен случай ще трябва меморандума за разбирателство да бъде анулиран и да няма такова споразумение. Ще последва твита на господин Тръмп и те ще наложат отново тези санкции на стойност 140 милиарда. Така че е много важно да се договорим с САЩ по тази тарифна квота и също така да договаряме с Австралия, Уругвай и други държави по разпределението. Вие, господин председател, искахте да се спре и на Марокко. Имаме споразумение от 2012 година, което включва и селско-стопанска продукция. Там имаше доста голямо разширяване. Аз изпомням първото си участие при вас, когато защитих това споразумение, въпреки притесненията на доматената индустрия в Испания. Европейския съд излезе с решение по приложимостта на това споразумение на юг от Сахара. Европейският парламент през януари тази година, а и комисията миналата година стигнаха до правното основание за включването на на продукти от Западна Сахара в рамките на Мароканското споразумение. Очакваме резултата след няколко седмици. Продуктите от Западна Сахара ще се ползват от същия преференциален режим, както и продуктите от самото Марокко. Няма да има увеличение на обема на квотите. Също така вие споменахте, господин председател, и двустранните проектоспоразумения по географските указания. Те бяха суспендирани след завеждането на дело в Европейския съд. Мисля, че Европейския парламент трябва отново да започне работа по тези географски указания, защото имаме защита в Марокко на над 3000 географски указания от Европа. След това Украина, Испанския чесън, Бразилия. Както виждате, селското стопанство е много конкретно за Украина. На 24 януари ги уведомихме за вноса на птиче месо в Европейския съюз. Както знаете, Украина започна износ на пилешки гърди, но използва същата схема и да внася месо, което не беше а, от гърдите. Разбира се, това не е противозаконно съгласно споразумението, но поискахме от Украина да наложи ограничение на своя износ на този вид продукт, който е от всякакви други части. И това беше включено в съществуващата квота за пилешки гърди. В размяна решихме квотата да се увеличи с 50 000 тона. Това е и правилната методика на СТО, когато възникнат подобни проблеми. Ако нямахме такова споразумение, Украина щеше е, да изнася този вид продукти в много по-големи обеми. Тъй като видяхме, че увеличението беше много бързо. Няма никакво съмнение, че птичето месо в Украина, което се изнася от една много напредничава компания, щеше наистина да реализира много голям износ. Така че в наш интерес е да имаме квотата, която и предложих. Сега споразумението се разглежда от Европейския парламент. Ние предлагаме да започне временно изпълнение през следващите няколко седмици с ограничения на износа от Украина. След това Испания, трапезните маслини и износа към САЩ. Нека ви уведомя, че Европейският съюз наскоро започна процедурата за решаване на спорове в СТО срещу антисубсидийните мита при испанските маслини, защото това е протекционистка мярка, която засяга 65 милиона износ от Испания, но също така е и е, нещо в противоречие с тъй наречената зелена котия за фермерите. Плащанията по зелената котия, съгласно СТО, не могат да изкривяват търговията и САЩ не може да успорва този подход. Ето защо в момента ние разглеждаме поведението на САЩ в СТО, предстоят консултации и ще има решаване на спора. Бразилия накрая. Бразилия е обявила, но все още не е въвела тарифи за европейския износ на чесън. Това е последната стъпка в една дълга поредица, след като САЩ наложи мерки срещу стоманата от Европа. Европейският съюз въведе собствени предпазни мерки, за да може да се справи с многообразието от стомана в европейския пазар и срещу вноса на стомана, включително и от Бразилия. Тъй като идеята беше да има такива мерки за всички страни. Бразилия обаче от своя страна реши, че ще приложи ответни мерки по отношение на видове продукти, изнасени от Европа, включително и чесъна 15 000 тона. Бразилия е обявила намерението да го направи, все още не го прави. Имаме тарифа за износа на гарли, която все още не се прилага. Ние продължаваме консултациите с Бразилия, защото съгласно предпазното споразумение, това не е законно. И съгласно правилата на СТО, Бразилия не може да използва такава ответна мярка до изтичането на 3 години. Те могат да я обявят, но трябва да изчака 3 години. Надяваме се Бразилия да отегли това предложение. Това е, господин председател, по точките, които искахте да засегна. Готов съм да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Отпираме пани панов И така, скъпи колеги, нека да чуем въпросите на колегите. Този път ще се наложи да ви огранича в времето. Минута и половина време за изказване на човек. Съжалявам, но ще се наложи да използвам чука, за да ви покажа кога е службата изказване. Господин Калиновски. Благодаря ви, господин председател. Господин генерален директор, най-напред бих искал да ви благодаря за предоставените сведения. Благодаря ви и за всички усилия за борба срещу опитите на украинските производители на птиче месо да е, се опитат да избегнат регулаторните изисквания или по-скоро да заобиколят задълженията си. А имаме и друг проблем в Польша, който е свързан с вносата на плодове, в частност на малини, капини, ягоди и други горски плодове. Смятате ли да разгледате възможността за налагане на квоти за производството на горски плодове от Украина? Благодаря ви, госпожа Акилер, има думата. Благодаря ви, господин Кларк. Ще започна с последното, което обяснихте, това, че Бразилия е обявила своите норми за чесана. По отношение на споразумението и неговото приложение ме интересува изпълнението на член 8, параграф 2. Знаем, че при стоманата Европейския съюз приложи член 2, параграф 1, но вие като че ли казахте, че се очаква Бразилия да оттегли тази ответна мярка. Ние не можем да продължим да договаряме споразумението с Меркосур като привилегирован партньор, без да знаем бъдещето на някои продукти. Господин Кларк, също така ме интересува Марокко и преференциалната цена на входа за доматите. Всички домати се разглеждат наравно, независимо дали са големи или домати тип череша. И в Гранада и Мелия на практика томатопроизводството вече замира заради незаконната конкуренция. При маслините. Севилия имаше огромно производство, изнасяше много, но сега тези мерки а, са всъщност в голяма вреда. Госпожа Валтманс, благодаря ви. Струваше ми се, че няма ще вземе думата преди мен, но щом така сте решили, ще си изкажа преди него. Чухме всичко казано за споразумението с Украина и птицепроизводството и в частност вносят на пилешки гърди. Съжалявам за резултатите от, това, което се случва, а именно на практика правим законосъобразно незачитането на правните разпоредби и за нашите посетители това е проблем, така че няма да е зле да предоговорим споразумението. Вие казвате, че се стремим към ограничаване на количеството. Добре, но при и в настоящия ми вид количествата внасени пилешки гради са прекалено големи. Така че е, искам да бъде преразгледан споразумението. Господин Никълсън, благодаря ви господин председател. Благодаря на господин Кларк. Както винаги беше много целенасочен, винаги много лаконичен и точно в изказванията си. Много критики се отправят към Европейския съюз, но поне заведнъж има нещо положително, така че защо да не кажем колко добре се справя износът на сухостопански продукти. Радвам се също така, че се забавят преговорите с Меркосура. Предполагам, че няма да се изненадате от тази моя радост. Радвам се също така, че а, се е стигнало до въпроса с стопанство по споразумението с Нова Зеландия. Това според мен е сложният въпрос и може би там трябваше да се започне, вместо да започне от полезните въпроси. По въпроса за преговорите за споразумение, което наследи ТПТИ, според мен в някакъв момент ще се стигне пак до сърското стопанство и не знам предвид настоящата американска администрация какво споразумение може да договорите предвид тяхната политика, че Америка е на първо място. А по въпроса за пилешкото месо от Украина, за мен е неприемливо хората да намират пропуски в регулаторната рамка, като ние прилагаме и по този начин да злоупотребяват с разпоредбите ни и да внасят месо по този начин нашият пазар и по този начин да поставят в особена позиция нашите собствени производители. Така че това за мен е неприемливо и, и трябва този проблем да бъде разгледан заобравно. Господин Хойтема, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин Кларк, за присъствието днес сред нас и за изказването ви. Връщам се на темата за споразумението с Украина. 27 милиона тона вноса на птиче месо бяха предвидени, но както знаете, нормите за производство на птиче месо в Украина са много различни от нашите. споменахте като пример предприятието ЕХАП, което е успяло да заобиколи изискванията на квотата. Т.е. те измислиха нов продукт, пилешките гърди, за да могат да надхвърлят предината на квота. Но очевидно този продукт не съществува. Това е чисто и просто злоупотреба. Така че вие на практика легализирате 20 и 50 те 25 пете извинете, милиона тона, които са внесени, т.е. легализирате статуквото и дори предлагате да се стигне до 70 хиляди тона за обща вноса на птиче месо. Не знам как аз да обясня това на моите производители. И как очаквате да го обясним на избирателите си по време на предсунната кампания. Как да кажем, че ние като законотворци ще не можем да направим по въпроса. Това е скандално и ви питам, ако не е възможно, то поне опитите се да преговорите нещо от някаква част от споразумението с Украина. Аз лично участвах в на заседанието на комисията по международна търговия, която всъщност темата господин Вайц също се изказа по време на дебата. Не го виждам днес тук. Предполагам, че отново ще обсъдим темата и на пленарното заседание. Това, което прави украинската страна е използване на правените пропуски не знам дали е нарушение на правните норми, но със сигурност нарушава принципите на Европейския съюз. Така че на практика се готвим да предоставим допълнителна квота за внос на птиче месо за Украина. И ако веднъж има такава възможност, смятам, че те ще започнат да, го, да се опитват да го правят и с други продукти. И за мен това си чисто просто измама. Съжалявам, не знам как да ви ще кажа. Е, Господин Хойслинг, веднага ще кажа няколко думи за Украина. Описахте въпросния концерн като прогресивен. Какво мога да кажа по този въпрос? Този концерн Що се отнася до спазването на стандарти за хуманно отношение към животните, няма нищо общо с, стандартите на Европейския съюз. Този концент се поддържа от един олигарх. Самият факт, че този концент се съревновава с европейски производители, вече е скандален. В никакъв случай не може да става дума за равнопоставеност. Неведнъж сте ме очудвал силно с изказванията си за Меркосур, господин Кла. Казахте, че настоящото правителство е по-конструктивно настроено от предходното, но в случая става дума за неофашист, като господин Болсонаро. Заявявате, че с него може да се сключват добри сделки, но това е скандално. В момента господин Болсонаро управлява като военен диктатор, а вие твърдите, че с него може да се сключват добри споразумения. Последния път, когато когато говорихте по въпроса, казахте, че най-големият риск за споразумението с Меркосур са предстоящите в Европа избори. Като чувам подобни изказвания, то не мисля, че Европейският съюз спазва наистина стандартите си за правата на човека. Безмълвен съм след такива изказвания. По отношение на ТИТИП, смятате ли наистина, че ще може да се изключи селското стопанство от обхвата на това споразумение? Лекомислено е да смятаме, че Европейският съюз ще излезе с такова предложение и САЩ ще го приемат. Просто всичко ще започне от начало за европейските производители. Мерси, мисър президент. Господин Лазар, благодаря ви, господин председател. Както знаете, Европейския съюз отдавна е, навсякъде тръби, че според свободна търговия облагодетелстват е, селското стопанство. самите селски стопани обаче са доста по-скептично настроени. Преговорите с Меркосур непрестанно се подновяват, като притеснява сектора. А пък е, споразумението с Туни също създава проблеми и двете страни на Средиземно море. Италия и Гърция се оплакват от обжаването на вносят от зехтин от Тунис, но и тунисската страна не е много по-щастлива, тъй като зехтинът се изнася в Европейския съюз с цена 4 евро, която се преработва и се връща в Тунис на цена от 30 евро. Така че кого точно облагодетелстваме? Тунизиците или нашите селскостопански производители? Никой. Кой печели единствено и само големите концерни. По въпроса за Украина, споразумението свободната търговия, изключено с Украина, доказва идеологичната слепота на тези, този вид споразумение, изключено от Европейския съюз, тъй като както влезе в сила споразумението през 2016 година, износа на хранително вкусови продукти на Украина към Европейския съюз са се увеличили с 31%, като между другото този засилен износ страна на екрая, Украина води и до сериозни санитарни проблеми, като познато доказателство е скандалът с украинското пилешко месо. Знаете също така, че нашите скопански производители не могат да се познат с всяка разпоредба на всяко споразумение свободна търговия във всяка пълните му подробности, но те знаят, че те са отрицателни за селскопанските производители. Ето защо за нашите скотобански производители, за украинските и за тунезийските. Въпросът не е да преразглеждаме отделни квоти, а да сложим край на тези нелепи споразумения с пълната търговия, които ще просто сложат край на нашата скотопанство. Госпожа Ани Шрайер има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вас, господин Кларк, за присъствието. Обсъдихме някои от темите в писмен вид с вас. Получихме отговорът ви неодавна, но пък казвам, за мен вашият отговор е неприемлив. Ще се спра, както, с, както другите колеги, на въпроса за Украина. Вече казахме, че пилешкото, което се произвежда в, с живот животни, отглеждани в клетка, както и яйцата от кокошки отглеждани в клетка заливат холандските магазини. Всички отговори, които ни давате, са неприемливи. Много хубаво, че сте тук, но сега ни кажете какво сме конкретно смятате да направите, не само по отношение на Украина. Нека да не забравяме и Бразилия. Застрашени са семейните стопанства в Европейския съюз от продукти, идващи от другия край на света, които изобщо не отговарят на същите стандарти за производство. Това е неприемливо, чисто и просто недопустимо за нашите производители. Възмутена съм от отговорите ви. Това, което правите, не е достатъчно. Трябва да почне повече усилия. А за останалите споразумения също ще направите като за Украина. Секретарятът си записа всичките ви предложения и ще ги предадем на следващата комисия по земеделие на Европейския парламент. Благодаря ви, господин председател. Първият ми въпрос е свързан с преговорите за Меркосур. Какво се случва с а, защитените географски указания и в частност за защитеното географско указание на Риохата. И не дайте да ме забаламосвате с общи приказки, искам конкретни отговори. Вторият ми въпрос е свързан с вносят на зехтин в Европейския съюз. Трябва да има някаква система за сертифициране на продуктите, както, каквито има, например, по отношение на ябълките или на чесъна. По този начин ще имаме система за контрол, на последимост и ще имаме възможност да реагираме в случай на злоупотреба злоупотреба. Целта е да се създаде някакъв вид регистър за различните продукти, които се внасят в Европейския съюз, частност за плодовете. Това би било полезно и, и за самите а, износители към Европейския съюз. също така ще избегнем ситуацията на пазара. Как гледате на една подобна идея да се въведе някакъв механизъм за сертифициране на изотителите, особено на плодове? Госпожа Рибейро има думата. Благодаря ви, господин председател. Колегата Магинес не може да присъства днес сред нас на нашето заседание. Извинете за това. Ме помоли да задам следните въпроси от нейно име. Като си имам предвид, че Европейската комисия е, е търговският преговарящ от името на Европейския съюз, дали е наясно с усилията на Обединеното кралство да подрони съществуващите търговски споразумения сключен от Европейския съюз и какво смята тя за усилията на Обединеното кралство да договори отделни споразумен... търговски споразумения, макар че все още е член на Европейския съюз, докато не настъпи Брексит. На второ място, Европейската комисия провела ли е задълбочен оценка на въздействието на графика за въвеждане на тарифи по точно бъденото кралство в случай, че се стигне до напускане на Обединеното кралство. Госпожа Хойбуш, вече беше казано не малко за Украина, но нека задам един въпрос за САЩ. Що се отнася до преговорите с САЩ, казахте, че ще следвате указанията на ниво СТО. В такъв случай би трябвало да отворим пазара си за внос на говеждо в размер от 55 000 тона. Що се отнася до САЩ, става дума за 18 500 тона. След 7 години тази стойност ще нарасне на 35 000. Преговаряме и с Меркосур, с Нова Зеландия, с Австралия. Тези държави ще трябва ли да си поделят останалите 10 000 тона или постоянно ще трябва да увеличаваме квотите? кой ще направи точно изчисление на размера на вноса за отделните сектори. Дискутира се общо, без да се прави точен анализ, а въздействието върху производителите ни е огромно. Казахте, че се е увеличил размерът на износа на сълскостопански хранителни продукти от Европейския съюз. Това означава, че производителите ни са конкурентоспособни, но вижте колко производители ежегодно се отказват от дейността ни. Според мен не са конкурентоспособни производители производителите. Господин Буда. Благодаря ви, господин директор. Има няколко въпроса, свързани с поседимостта на хранителните продукти, които се внасят на европейския пазар. Доколкото разбирам, отблизо следите въпроса но за мен проблем са нормите за отглеждане на животните в страната на происход, независимо от къде е тази страна, Меркосур, дали става въпрос за страните от Меркосур или в Украина. Въпросът ми, вие посещавали ли сте тези стопанства? Знаете ли какви са нормите за отглеждане на животните там или чисто и просто анализирате документите, които пристигат в кабинета ви в Брюксел, без да знаете как се отглеждат тези животни, с какви антибиотици се се е, хранят и тъй нататък. Смятам, че вие не сте повели пак какво се случва и това е недопустимо, защото от това ще пострадат общественото здраве в Европейския съюз. Въпросът ми е много прост. Посещава ли се тези производства на място, господин Агню? Ами, мисля, че повтаряме тук до безкрая една стара шега. Нека да я префасонираме малко към украинската действителност кой е, продукт е влязъл незаконно от Украина първи? Кокошката или яйцето? Заведнъж съм съгласен с господин Хослинг. Въпросът ми към господин Кларк е следният. Какъв напредък сте постигнали по отношение на износът на овче месо в близкият и далечен изток? Споменахте Уругвай като отделен търговски субект в сравнение с Меркосур, но доколкото разбирам, Уругвай е част от Меркосур, така че не знам дали беше само грешка на езика или пък Уругвай време е напуснал Меркосур. И накрая, няма как да се въздържа и да не ви попитам как гледате на търговската сделка с Обединеното кралство, ако след като напусне Европейския съюз. Предишния път ми казахте, че не вие, някой по-добре платен от вас отговаря за това. Не знам кой е точно той и колко пари получава, но ще се радвам да чуя някакви мнения. Господин Тарабела, господин председател, заведнъж нямаше какво да кажа. Пусках думата само за да поздравя всички колеги от всички политически групи. Някои от тях ги гложат тези въпроси много отдавна, както мен ме гложат, например, а някои други за първ път постигнат въпроса. Така че, нека да си го кажем честно, господин Кларк, вашето изказване вероятно само ще засили евроскептицизма. Защо? Защото налагаме все повече изискване изисквания на нашите производители и ги караме да са в конкуренция на световните пазари с позители от Украина и други страни, които по никакъв начин не спазват подобни норми. Така че как искате нашите произв... селскостопански производители, унези, които произвеждат нашата храна, още да вярват в Европейския съюз? Благодарение на вас, може би един ден еврофобията ще спечели. И днес всички трябва да сме наясно с този факт. Но трябва да проявим малко повече последователност. И когато в политическите си групи говорим за споразумение за свободна търговия, трябва систематично да казваме за съжаление за политиците, за преговарящите събстопанство се превърнало в последната глава, която дава възможност да се донагласят споразуменията в ущърп на нашите производители. А кой печели? хранително-вкусовата промишленост, разбира се, но не нашите посетители, които все повече страдат от тези споразумения. Така че, моля ви, всички колеги, следващия път, когато говорим за споразумение с пълна търговия, което жертва селското стопанство, нека да кажем, стига толкова. За сега сме мълтинство, надявам се следващият мандат да бъде мнозинство. Благодаря ви. Ой-ой-ой, пан посел Андрю. Господин Андрю. Oui, effectivement, monsieur Clark, je vais pas plagier les, les Благодаря, господин Кларк. Няма да плагиатствам изказването господин Тарабела, но не мога само да кажа, че съм напълно съгласен с нас. Господин Кларк, можете ли да ни направите а, пълен обзор на а, това, което ние тук говорим към съвета или ни кажете какво се, какво се говори в а, съвета. Вие казвате едно също нещо 5 години насам, ние повтаряме също нещо 5 години насам и въпреки това няма никаква промяна а, в а, поведението в търговските преговори. Очевидно, че това, което ние си говорим тук няма никакво значение, а между другото сега радвам, че имаме толкова ясна позиция на един от всички политически групи. По въпроса за сета. Какво се опитахте да ни обясните последния път. Първата протокол се случва в рамките на сета беше да бъдат внесени картофи от Канада, които за съжаление бяха нападнати от а, а, вид черви, който може да, да, с който може да се бори само с пестицид хлорханодин, който е забранен в Европейския съюз. Така че или трябва да се увеличат а, всъщност вие допуснахте да се увеличат максималните допустими остатъчни норми на а, този пестицид в картофите, за да могат да бъдат внесени в Европейския съюз. Така че, нека да сме ясно кой точно и какво прави за защита нашето селско стопанство. И няколко думи за Меркосура. Наскоро бяхме на посещение в Бразилия. Мога да ви кажа, че изобщо не говорим за една и същи неща. Това, което се случва в Бразилия, няма нищо общо с европейското селско стопанство по отношение на, живот, на производството на месо или на зелени култури за износ в Европейския съюз. Много съжалявам, но има истинска пропаст между това, което ние искаме и това, което получаваме. Така че, моля ви, погледнете малко по-сериозно на въпроса за проследимостта на зелените култури и забранените в Европейския съюз ГМО. И накрая, беше повтаряно точно въпроса за Брексит. Не може да продължа толкова общо да ни отговорят. Имаме нужда от истински дебат, за да знаем какви са конкретните елементи, които може да ни предостави Европейската комисия на този важен етап по отношение на бъдещето взаимоотношение с Обединеното кралство по отношение на селското стопанство. Przedłużacie Państwo czas, tu zabieracie Председателят. Ако прекалено дълго задавате въпроси, няма да остане и много време за отговори. Все пак ни предстои гласуване. Господин Кларк, имате думата. Ще бъда кратък, господин председател. Ще отговоря на въпросите приблизително в последователността, в която ми бяха зададени. Износът на меки плодове от Украина. Не знам какви са стойностите към момента, но ще проверя и ще отговоря на депутата задала въпроса господин Калиновски. Споразумението за вноса на птичи гърди от Украина. Изразихте голяма загриженост във връзка с него днес след обед, но внимавайте какво си пожелавате. Без това споразумение Украина би могла да изнася птичи гърди в неограничени количества, при това съвсем закон. Митническите органи в Холандия и Словакия излязоха с информация за задължителните тарифи, когато това месо за първи път влезе на европейска територия. Това е допустимо по споразумението. Вече от 30 години, дори повече, преговарям с тази страна. 50 000 тона в допълнение към тарифните квоти е по-лекият вариант. Ако не беше наложен този таван, то Украина тази година можеше да удвои количеството на износа. Ако сега се върнем на квота 0 и се опитаме да предоговорим споразумението с Украина, то това би било напълно нереалистично – не мисля, че трябва толкова остро да критикувате това споразумение. Мисля, че то е по-лекият за нас вариант, тъй като се налага ограничение върху износа, който Украина може да осъществява в бъдеще. Освен това, запълнихме и празнотата по това споразумение, както и по споразуменията ни с други страни тъй че нещо подобно не може да се повтаря в бъдеще. Направихте коментари за стандартите на производство в Украина, например по отношение на хуманитар, хуманното отношение към животните. Съгласен съм с вас за това, че те не са така високи като европейските, например по отношение на размера на батерийните клетки и други. В комисията предстои да приемем стратегия за хуманното отношение към животните. Това е документ, който ще бъде договорен с украинската страна. По него ще има редица задължения, както и срокове за Украина, срокове за привеждане на нейните стандарти в съответствие с европейското законодателство за хуманно отношение към животните. Това е трябвало да бъде направено още от самото начало, според мен. Ако бях водил преговорите аз на времето, то щях да настоявам да изискаме от Украина още от самото начало ангажименти за хуманно отношение към животните. Това не е било направено в миналото. Сега се опитваме да го разрешим по линия на приложения. В тези приложения са предвидени обвързващи ангажименти за Украина, ангажименти обвързани с определени срокове, в рамките на които тя да приведе стандартите си в съответствие с нашите. Украина знае, че ще трябва да го направи колкото се може по-бързо. Това ще е в нейна полза. Госпожа Агилера говори за доматите от Марокко. Тарифните квоти за тези домати не са се увеличили през изминалите години. Според оценката ни, пазарът е под контрол. Един от вас попита защо не съм наблегнал повече върху заплахата от Нова Зеландия. Казахте, че съм упоменал тази страна последна, вместо да говоря първо за нея. Но, що се отнася до Европейския съюз, мисля, че много по-голямо предизвикателство е Австралия в сравнение с Нова Зеландия. От Нова Зеландия ще се внасят някои млечни продукти, като например пълномаслено мляко на прах или може би масло. Мисля, че в случая Австралия е много по-конкурентоспособен производител по отношение на говеждото, агнешкото, захарта и ориза. Преговорите с Австралия ще са по-трудни, тъй като ще става дума за много по-чувствителни за Европейския съюз продукти. Няма да предвидим свободен обмен на такива продукти ще въведем тарифен режим, по който другата страна ще има някои предимства, но ще упражняваме контрол върху тарифите. Друг ваш колега упомена Тунис и износа на зехтин. В Европейския съюз има недостиг на зехтин от Тунис. Квотата, която използва Тунис, е за повторна преработка в Европа. Италианските производители се нуждаят от това производство. В момента договаряме с Тунис ново споразумение за свободна търговия, но тунизийската страна не е особено ентусиазирана във връзка с това споразумение, тъй като според нея няма да има много ползи за нея. По отношение на зехтина, формите и някои други местни продукти. По въпроса за Меркосур бе зададен въпрос за сертификатите за експорт за цитрусовите плодове и за географските указания. Една от останалите пречки пред сключването на това споразумение са наистина географските указания. Сред тях са и много характерни за Европа продукти, като риохата, коняка, шампанското, горгонцолата и други. Към тях може да се добавят около 20 много важни за Европа продукта, по които има спорване в Меркосур. Риохата, например, се оспорва от Аржентина, но не от Бразилия или от Уругвай. Няма да можем да сключим споразумение с Меркосур, ако не постигнем високо ниво за защита за всички важни за нас европейски географски указания. От тях проистича добавената европейска стойност. Те са и най-силният ни източник на конкурентоспособност. Що се отнася до сертификатите за износа на цитрусови плодове, това не е добра идея, според мен Напълно сме в състояние да извършваме наблюдение върху происхода и ам, количеството на цитрусовите плодове, внасяни от Меркосур. Ако се въведе системата за сертифициране спрямо Меркосур, то Меркосур ще упражняват пълен контрол върху износа към Европа. Те ще определят кои дружества да сертифицират. Тези дружества ще могат да се ползват от е, квотите. Това няма да е в полза на европейските вносители. Може би не съм ви разбрал правилно, но принципно не сме за система на стокообмен, основаваща се на сертификати за износ от изнасящите страни. Говорихте и за САЩ. Един от вас зададе въпрос за говеждото месо и тарифните квоти за говеждото месо, внасяно от САЩ. Нямаме никакви намерения да увеличим настоящите тарифни квоти за САЩ, Австралия, Уругвай и Аржентина. Квотата вече в продължение на години е 45 000 тона. Няма да се увеличи този обмен. Част от тази квота ще бъде заделена само за САЩ. Останалият обем ще се използва от другите доставчици. Тоест няма да има въздействие върху пазара на говеждо месо. Всъщност европейският отрасъл подкрепя една такава мярка, тъй като САЩ са по-малко конкурентоспособни от Аржентина и Уругвай. Европейските производители на говеждо месо биха се радвали, ако са изправени пред по-малка конкуренция. Попитахте защо Уругвай има отделен достъп до тази квота при положение, че е член на Меркосур. Отговорът е, че всяка отделна страна трябва да получи отделно разрешение за износ към Европейския съюз. Всяка отделна страна трябва да покаже, че отговаря на много специфичните ни санитарни и производствени стандарти за конкретната квота. И накрая, господин председател, нека кажа, че за първи път ме обвиняват в подклаждането на евроскептицизъм. Ако видите какви са резултатите от проучванията на Евробарометър, то ще видите, че 75% от европейските граждани подкрепят търговските спогодби, подкрепят свободната търговия. Този процент е много по-висок от този в САЩ, тъй наречения уж бастион на свободната търговия. Не бива да забравяме за това. Упоменахте също така и, че търговските спогодби които договаряме, се отразяват отрицателно върху селското ни стопанство. Ще си позволя да не се съглася с вас. Работим за постигането на деликатен баланс с конкурентоспособни страни износителки по линия на тарифните квоти. Не упоменахте, че с доста страни, сред които и Канада и Япония, последиците от търговските спогодби с тях са много добри за нашите производители по отношение на млечните продукти, географските указания, зехтина, уискито, виното и много други. Нека гледаме цялостния контекст. И не говорим само за онези търговски споразумения, които са по-деликатни, що се отнася до селското стопанство. Председателят, господин Кларк, казахте, че за първи път ви обвиняват в евроскептицизъм. Не го забравяйте, тъй като може да ви е от полза в бъдеще. Момент, пан Еше, Агню. И благото на европейските фермери. Зададох въпрос за износа на овче месо към Близкия и Далечния изток. Не ми отговорихте на този въпрос. Уникаменте, сеньор Клар. Господин Кларк, можете ли да потвърдите, че Бразилия оттегла своето предложение за тарифи при чесана? Извинявам се на двамата евродепутати, на чието въпроси не отговорих. Господин Агни, опасявам се, че днес не разполагам с данните за износа на овче месо към Близкия изток и Северна Африка, но ще намеря тези данни и ще ги споделя с вас и с комисията ви. В момента не разполагам обаче с тях, съжалявам. По въпроса за митата от страна на Бразилия върху вноса на чесън от Европейския съюз. Бразилия все още не е въвела тарифи. Обяви само това свое намерение Незабавно след това заявихме спрямо бразилската страна, че нещо такова не е законно. Тя би трябвало поне да спре действието на тарифите за три години, съгласно споразумението за предпазните мерки. В момента се провеждат консултации с бразилската страна. Тя все още не е въвела тарифата. Да се надяваме, че няма да го направи, тъй като наистина сме против. Благодаря, господин Кларк. За съжаление, Нямаме време за по-дълги разисквания. Предстои сега да гласуваме. Благодаря ви, че участвахте в това последно за мандата ни заседание. Пожелаваме ви всичко най-добро и нека ви се налага да се изказвате колкото се може по-малко за Брексит. Разбираме, че положението е сложно. Предстои сега да гласуваме по доклада на госпожа Мюлер Както всички знаете, това е последното гласуване по хоризонталния регламент. Благодаря на госпожа Мюлер. Давам и думата за съвсем кратки уводни думи. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Днес предстои за трети и последен път да гласуваме по ОСП. В моя доклад става дума за финансирането, управлението и контрола. Още от самото начало възнамерявах да приемем законодателен текст, който да гарантира колкото се може по-голяма прозрачност на ниво управляващи органи и да упрости максимално вземането на решения в името на производителите ни. И така, стъпка по стъпка, заседание след заседание, въпреки различията по между ни в рамките на новия модел – успяхме да постигнем компромис. Надявам се, че настоящият компромис е удовлетворяващ за всички колеги. Нека се възползвам още веднъж от възможността да благодаря на всички докладчици в Сянка за конструктивното ни взаимодействие. Благодаря също и на всички наши асистенти, както и на сътрудниците ни, които работеха по подготовката на заседанията. Благодаря и на работещите в секретарията на Агри, благодаря най-сърдечно на Феликс, Матей и Марк. Приключвам с това изказването си и нека пристъпим към гласуване. Гласования, разумише, имаме карти. И тъй готови сме за гласуване. Моля, проверете си картите. Започваме с изменение 9.1 на госпожа Хойбух. За. Против. Отхвърля се. Компромис 1. Ако го приемем, това означава, че ще има систем, промяна в резултата, която е съдържателна. Става дума за задължението на парламента да извършва двугодишен надзор. Разбира се, ако компромис едно бъде прият, няма да гласуваме много от другите изменения. Компромис едно, амблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2, който е на страница 3. Моля, гласувайте. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. Възможно е да имате различни списъци на различните групи и страниците да не отговарят на моите, но мисля, че няма голяма разлика. Изменение 219 за против. Отхвърля се. 220 и 16 за приема се. 221 за, против, отхвърля се. Компромис 3, моля гласувайте. Компромис 3. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 на 9-та страница. Това е списъка на НП. Компромис 4 на девета страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8 на следващата страница. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 316 на 12 страница. На госпожа Катайнен и други и господин Богович 27 изменение за, против, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте компромис 10. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34 на следващата страница на докладчика за, против, отхвърля се. 391 за, против, отхвърля се. 392 за, против, отхвърля се. 393 за, против, отхвърля се. 394 за, против. Да проверим. 394. Край на гласуването. Отхвърля се. 395 за. Против. Отхвърля се. 396. Добре да проверим. 395. 395. Край на гласуването. приема се. 396 за, против. Отхвърля се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 412 на следващата страница. На две части. Първа част за. Против. Отхвърля се. Втора част за, против, отхвърля се. Четиристотин и тринайсет за, против, отхвърля се. 31 реги за, против, отхвърля се. 417-18 за. Приема се. 419 беше включено. 32 за. Против. Отхвърля се. 422 и 3 и 4 за. Против. Приема се. 425 и 6 за. Против. Отхвърля се. Добре да проверим. 425 и 426, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 3-3 за, против, отхвърля се 429 за, против, отхвърля се 430 за, против. Да проверим. 430, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 431 за, против, приема се. 432 и реги 34 за, против, приема се. 433 за, против, приема се. Реги 35 беше включено 434 плюс 37 за, приема се. 36 за, против, отхвърля се. 435 за, против. Да проверим 435. Край на гласуването. Отхвърля се. 436 плюс 37 за, против. Отхвърля се. 38 на докладчика за. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 4, 4, 6. 4, 6, 6, извинете, за Приема се. 468 468 Не поправя се председателя. 467 за, против, 480 за против отхвърля се. Четири осем едно за против отхвърля се. 4, И аз не бях сигурен и за това попитах колегите. Те ми казаха 480. Добре, 482 за. Приема се. Добре, да проверим 482. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не се приема. 483 и 4 за, против, отхвърля се. пет за, против, отхвърля се. шест за, приема се. 488 за, приема се. Компромис 19 на 27 страница. Моля, гласувайте. Това отговаря на казаното от мен в началото. Компромис 19. Аз ви казах, че проверявам докато гласуваме. 19 компромис, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 539 на следващата страница и 540 за, против, отхвърля се. 5.4.1.2.3 заедно за, приема се. 545 за, приема се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 553 за. Против. Отхвърля се. 554 и 5 плюс Реги 51 за. Приема се. Компромис 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 565. Изменение 565 за, против, отхвърля се. 566 за, против, за, против, отхвърля се. 5, 6, 7 за, против, приема се. 5, 6, 8 за, против, отхвърля се. 5, 6, 9 за, против, отхвърля се. 5-6-10 Компромис 24 на 31 страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 27. Моля, гласувайте. Компромис 27. Край на гласуването. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 635. именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 647 за против отхвърля се 648 плюс 61 за против Отхвърля се. Изменение 60. Не, нека проверим. 648 и Реги 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Аз ви казах, че се отхвърля. 68 за, против, Отхвърля се. 649 за, против, отхвърля се. 650 приема се. 651 за, против, отхвърля се. 652 за, против, отхвърля се. Компромис 30, моля гласувайте. Край на гласуването. 31 на следващата страница. Моля, гласувайте компромис 31. Край на гласуването. Поправки 668 и 64. 668 и Реги 64 заедно. За, против. Приема се. 669 и 670 за, против. Отхвърля се. 35 за, против, отхвърля се. Да проверим 35-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 27 за, против, отхвърля се. 6-7-1 за, против, отхвърля се. Добре да проверим. 67-1, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 672 плюс Реги 65 за, против, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 673 за, против, отхвърля се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 34. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 687. За, против, Отхвърля се. 64. Да. За. Против. Приема се. 65. За. Приема се. 66. За. Приема се. 67 за, приема се. 68 за, приема се. 69 за, приема се. 688 за, приема се. Нека да направим проверка на изменение 688. Моля гласувайте електронно. Не ми вярвайте. Не ми вярвате, не вярвате и на Алберт. Прекратете гласуването. Ами някой от баварците е гласувал против. Госпожа Мюлер е гласувал против, за това така стана. Изменение 689, 690, 691 за, против, отхвърлят се. 692 за, против, Отхвърля се. 693 за. Против. Отхвърля се. 694 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 695 за. Против. Отхвърля се. 696 за, против, отхвърля се. 697-698 за, против, отхвърлят се. Przepraszam. To jeszcze była poprawka 699 razem z tą poprawką poprzednią. Teraz А, извинете, 699 обаче с тях. Добре. Три изменения заедно. 700, 701 и 702 за. Против. Отхвърлят се. Изменени 36 за, против, отхвърля се. 703, 704, 705 за, против, отхвърлят се. 706, 707 и 708 за, против, отхвърлят се. Изменение 937 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Замикам гласуване. Przyjęta. Poprawka 709 za. 709 za. А то всъщност отпада. 710, 711, 712 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Към гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. 70. Отпада. 713, 714 и 715 за. Против. Отхвърлят се. 716, 717 и 718 за. Против. Отхвърлят се. 719, 720 и 721 за. Против. Отхвърлят се. 722, 723 и 724 за. Против. Отхвърлят се. 938 за. Против. Отхвърля се. 725 за. Отхвърля се. Извинете, приема се. Компромис 35. Моля, гласувайте електронно. Замикам гласуване. Przyjęty. Przechodzimy do kompromisu 36 na następnej stronie. Продължаваме с компромис 36 на следващата страница. Компромис 36, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 37 на страница 43. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Продължаваме с изменение 832 на страница 46. 832 за, против, отхвърля се. Окей. Okay. Поправка 833. Кто е за? 833 за, против, отхвърля се. 830 за, против, отхвърля се. 829 за, против, отхвърля се. 831 за, против, отхвърля се. 834 и 835 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Приема се. 837 на господин Дес. За, против, отхвърля се. 838 и Реги 74 за, против, отхвърлят се. 839 за, против, отхвърля се. 77 за, против, отхвърля се. Изменение 75 за, против, отхвърля се. 76 за, против, отхвърля се. 840 за, против, отхвърля се. 841, 842 и Реги 77 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Там гласуване. Ръководите. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Осемстотин за. За. Против. Отхвърля се. 844 за. Против. Отхвърля се. 845, 846 за, против, отхвърля се. 847 за, против, отхвърля се. 848 и 849 за, против, отхвърля се. 850 за, против, отхвърля се. 851 и 852 за, против, Отхвърля се. 853 и 854 и 855. За, против, отхвърля се. А и следващото всъщност. 78 с 855 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 А не, извинете, грешно ми подсказаха. Гласуваме 856 и 78 за, против, отхвърля се. Продължаваме с 857 изменение за, против, отхвърля се. 858 за, против, отхвърля се. 859 за, против, отхвърля се. Изменение 79 на докладчика за, приема се. 860 за. Приема се. 861, 80 и 79 приема се. А не, Реги 79 го гласуваме отделно. Чудесно. Компромис 38 моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с компромис 39. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Продължаваме с компромис 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 43. Компромис 43. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение Реги 2 за. Приема се. Компромис 44 за. Извинете, електронно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 46 на следващата страница. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с компромис 51 на страница 53. Компромис 51. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 123 и 124. Поименно гласуване. А не. Измененията са оттеглени. Не, извинете. Искането за пълно гласуване беше отегнато, така че гласуваме с дигната ръка. За, против, отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре. Гласуваме електронно изменение 123 124. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против? Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 127. За. Против. Отхвърля се. Компромис 52. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 129. За, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А не, извинете. Приема се. Изменение 6 така ли? Добре. Изменение 6 на бюджет, места по бюджети. За, против, отхвърля се. Изменение 130 за, против, отхвърля се. Изменение 131 за, против, отхвърля се. Продължаваме с изменение 133 97 за, против, отхвърля се.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 за. Отхвърля се. Изменение 154 на страница 56. На госпожа Хойбуш. За. Против. Отхвърля се. 9-10 за. Против. Отхвърля се. Компромис. 59. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с 161 за, против, отхвърля се. 163 за, приема се. Компромис 61, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Девен Хой Буша е за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 167 и 913 за, против. Отхвърля се. 168 и 914 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 62. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 178 на следващата страница. За. Против. Отхвърля се. Изменение 180. За. Против. Отхвърля се. 181 и 916 за. Против. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Отхвърля се. Изменение 185 за. Приема се. Изменение 186 за. Против. Отхвърля се. 188 и 917 за, против, отхвърля се. 189 за, против, отхвърля се. И така стигаме до гласуването на целият текст с внесените изменения. По именно гласуване, моля гласувайте последното ни гласуване за този мандат. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Отдаме глас пани Посел. Веднага и давам думата. Господин председател, благодаря ви. Моля за тишина в залата. Госпожо Милер, имате дума. думата. Благодаря ви за много широката подкрепа. Още веднъж благодаря на докладчиците в Сянка и на всички участвали в работата по доклада. Радвам се, че на базата на изхода от днешното гласуване ще можем наистина да продължим работа. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Мюлер в качеството ви на докладчица. Благодаря и на всички, работили заедно с вас, на докладчиците в сянка, на асистентите ви, на служителите на секретарията ни, на политическите съветници. Мисля, че Поехме ангажимент за реформа тук в Комисията по селско стопанство. За това ме и радва успешният изход от днешния вод. Благодаря на всички наши колеги и сътрудници. Благодаря ви за съвместната ни работа. И тъй като днес е последното ни заседание в рамките на този мандат, искам да благодаря на всички ви. Удоволствие бе да се работи с вас. Радвам се, че работихме заедно. Мисля, че постигнахме добри резултати не само за парламентарната ни комисия, но и за целия парламент. Допринесохме за подобряването на положението на селскостопанските производители. Благодаря на Копа Коджека и на други организации. Благодаря на всички, които работиха заедно с нас и участваха в заседанията ни. Благодаря на всички наши сътрудници и асистенти. Просто благодаря. Ако съм пропуснал да упомена някого, Извинявам се, вината е изцяло моя. Председателят любезно благодари и на преводачите. Моля преводачите да проявят разбиране, ако понякога сме допускали грешки. Благодаря и на секретарята на комисията ни за това, че винаги бяха толкова добре подготвени и за безценната им помощ гарантирахте ефикасността по този начин на работата ни. Благодаря и на координаторите. Не винаги сме били на едно мнение с тях, но дискусиите ни винаги в крайна сметка са били ползотворни. В крайна сметка човек не може да постигне успех безболезнено. Благодаря също и на комисията в лицето на ГД Селско стопанство и развитие на селските райони. Благодаря и на ГД Санте. Благодаря на господин Холган и на останалите комисари. Пожелавам ви всичко най-добро. Ще се видим идната седмица в пленарната зала. Надявам се, че поне днес ще прекарате приятна вечер. Ако ще се кандидатирате отново, пожелавам ви успех по време на изборите. Ако не възнамерявате да се кандидатирате, пожелавам ви успех в другите области, в които ще работите. Има много какво да се постигне и в други области. Мисля, че нашата работа бе от полза за държавите членки, за сълскостопанските производители. Обръщам се към господин Агми и господин Никълсън. Кой знае как ще се развият нещата с Брексит. Да се надяваме, че ще има положителен обрат. Господин Агню, не мога сега точно да ви дам думата, но заповядайте. Знам, че предстои господин Никълсън, депутат от Обединеното кралство, да се пенсионира. Надяваме се обаче Обединеното кралство да се канди... участва в европейските избори. Аз лично възнамерявам да се кандидатирам. Както се казва, Бонд ще се завърне. Председателят, благодаря ви. Понякога изказванията ви бяха загадъчни, но понякога са бивали и вдъхновяващи. Господин Дес. Колеги колеги, благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Вече в продължение на почти 29 години работя в комисията по селско, в комисии по селско стопанство. 15 години съм работил в тази комисия в Германския Бундестаг, 14 години пък в комисия Агри тук. Благодаря на всички, включително и на колегите, с които не бяхме на едно мнение. В една демокрация трябва да има различни гледни точки пожелавам на всички колеги, които ще работят по време и на следващия мандат, да постигнат нещо в името на почти 10 милиона семейства на сълскостопански производители в Европа. Благодаря на сътрудниците ни, благодаря и на устните преводачи, на които не винаги им е било лесно да превеждат от моя баварски диалект. Пожелавам всичко най-добро на всички ви и надявам се да се виждаме и в бъдеще. Е Председателят. Благодаря ви, господин Дес. Искам да благодаря на моите сътрудници, тъй като аз съм бил до сега не само председател на тази комисия. Благодаря сърдечно на личните ми сътрудници. Извинявам се за всякакви пропуски и грешки от моя страна. Вината е била изцяло моя. И нека сега пинем по чаша шампанско за довиждане. Thank you.